Bonjour, madame la vice-présidente, monsieur. Госпожо, добър ден, госпожо заместник-председател, господин заместник-председател. La séance est reprise. Подновяваме заседанието. Е, както дадох да се разбере тази сутрин, днес ще ви запозная с решенията, взети от координаторите по време на тъсутрешното им заседание. Имаше умен на възгледи върху плана за плащания, е, който е точка 9 от дневния ред на нашето заседание. Е, разбрахме се да изготвим проекта за писмо до Европейската комисия. Госпожа Калвиню, е, която поздравлявам за присъствието и сред нас, та госпожа Калвиню ще бъде особено внимателна по плана за плащания. Искаме да получим предварителни преценки не само за салдото от разплащанията през 2007-2013 година по глава 1Б от кохезионните фондове, но по всички бюджетни линии как ще стане връзката между 2007-2013 и 2014 и е, нататък реалистична прогноза е, за период, който няма да спре през 2016 година, защото е, като че ли става ясно, че средствата, които е, ще се прехвърлят от 2015 година нататък от 21 милиарда, неминуемо ще надхвърли салдото от неплатени сметки. Второто решение е от съобщенията, които получихме от 24 март до 2 май за намерението да назначи специални съветници и по е, член 123 алинея 2 да поиска мнение от нашата институция. Доколко може да се свърже това с други служители в Европейската общност? Доколко е, длъжностната характеристика е, отговаря на нашето изискване за допълнителна информация? Е, според нас е, самото заглавие е твърде лаконично, за да можем да дадем мнение. И така продължаваме работата си там, докъдето стигна тя сутринта а, именно разглеждане е, на коригиран бюджет 2000, е, е, номер 3 за 2015 година. Незабавно давам думата на нашия докладчик Гозабал. Ако може, бих искала първо да чуя Европейската комисия, която да ни запознае с коригиращия бюджет. Добре, в такъв случай госпожа Калвиньо ще ни е, запознае с коригиращ бюджет номер 3. Госпожо директор, имате думата. Благодаря, господин председател. И така, аз ще говоря на английски, ако не възразявате. Първият коригиращ бюджет, който днес е на масата, е, е балансирания, е баланса за финансова година 2014 година. Знаете, че той се изготвя ежегодно, след като бъдат приключени сметките от предишната година. Може би е полезно да се изясни, че самия факт, че има излишък, не означава, че можем да харчим повече средства спрямо предишната година, а именно 2014 година защото способността на Европейския съюз да се разплаща се определя от два лимита. Първият лимит е, е, е ликвидностите, е, с които разполагаме ежемесечно. Това се определя от собствените ни средства, които получаваме от държавите членки. Има месеци от годината, когато тези собствени средства не са достатъчни, поради което способността ни да се разплащаме се ограничава от тези ликвидности. Обикновено това става през първите месеци на годината. Но има и втори лимит, който не се определя от е, наличностите по сметките в момента, а по-скоро от е, разплащателните е, ангажименти, които са разрешени от бюджетните власти, парламента и съвета. За 2014 година бюджетните власти позволиха бюджет с максимални ангажименти за разплащания. Тоест, ако имаме допълнителни приходи, няма да се позволи на институциите да разходват повече средства средства, отколкото им е било позволено. Има два елемента в излишъка. Първия са разплащанията, които по една или друга причина не могат да бъдат извършени преди края на годината. Тоест, заслужава се да споделим, че въпреки факта, че в е, проекто коригиращия бюджет е, ние постигнахме съгласие е, в края на декември миналата година, огромни суми, милиони, 4 милиарда бяха разплатени през последните месеци на годината и бюджетът беше изпълнен почти изцяло, докато разходите по излишъка са изключително ниски, т.е. най-ниските от последните години години. Има е, много важна съставка от излишъка. Това са допълнителни приходи, е, които влязоха в европейския бюджет, след като направихме последния коригиран бюджет. Е, и най-важните елементи са глобите и лихвите. Е, и освен това е, много по-високи от очакваните традиционни собствени средства, а също така и е, промяната в курса на еврото спрямо други валути. Тоест имаме 1,43 милиарда спрямо очакванията и спрямо финансовия регламент. Те трябва да бъдат включени в бюджета тази година, за да могат да се включат в приходите разходите е, по бюджета. Ако има е, допълнителни въпроси, аз ще ги изясня, но очаквам бързото приемане без изменение на този проект коригиращ бюджет. Ние предлагаме нов коригиращ бюджет по разходите. Сега ли да говоря по него? Да. Може би съвсем накратко искам да ви обясня е, е, да, ако обичате, госпожо директор, е, генерален директор, продължете. Благодаря. И така, едновременно с това днес в дневния ред говорим и за четвърти коригиращ бюджет. Той е свързан с предложението да се мобилизира Европейския фонд за солидарност и да се отпускат 8,66 милиона евро за България, Италия и Румъния. Е, поради природните бедствия, които са настъпили през 2014 година. Вероятно се спомняте, че става въпрос за бедствия, е, които 130 е, хиляди човека пострадаха. Трябваше да бъдат евакуирани хора заради природното бедствие и нарушение на инфраструктурата. Включени са инфраструктура, услуги, спешни помощи, като например разчистване на пострадали останалите райони. Естествено, че ние очакваме бързото приемане без изменение на този коригиращ бюджет. Благодаря ви. Председателят, благодаря госпожо генерален директор. Следващия изказващ се. Господин председател, Бих искала да благодаря на представителя на Европейската комисия, която ни обясни тези два коригиращи бюджета. Бих искала е, е, да помоля комисията да бъде по-педагогична при обяснението на трети коригиращ бюджет и в частност на излишъка. Защото много често ние е, смесваме ангажименти за плащания и плащания. Когато има проблеми с плащанията в края на годината, в кавички връщаме средства на държавите членки. Е, всичко това е, изисква допълнително обяснение, за да знаем за какво точно става дума. Европейския парламент, е, когато установи наличие на излишък, обикновенно Европейския парламент не поставя под съмнение тези цифри. Предполага се, че трябва да се върнат средства на държавите членки. Не знам дали това е някаква случайност, но обикновено е, има следващ коригиращ бюджет, по силата на който вместо да връщаме пари на държавите членки, им искаме още. Аз бих е, помолила Комисията по бюджети да обвърже е, тези коригиращи бюджети, не защото са е, толкова свързани реално, а защото има проблем е, с мнението на съвета. Не се знае какво ще стане с фонда за солидарност. Коригираш бюджет номер 4. Комисията смята, че това са средства над маржовете, а също така и ангажименти за плащания. Така че, е, приемайки е, четвърти коригиращ бюджет, ние искаме съвета да е, сложи 66 милиона като свежи пари, за да се платят средства на държавите членки пострадали от наводнения. ние връщаме повече от 1 милиард, докато те трябва да внесат 66 милиона. Така че те почти няма да забележат предвид е, цифрите. Те дори не разбират, че трябва да внесат още малко повече средства. Вие знаете, че ние водим тази битка от гласуването на многогодишната финансова битка, още от миналата година по преговорите за бюджета 2015 година. останах два коригиращи бюджета, свързани с Фонда за солидарност, които са в висящо положение за 2015 година. Искаме колкото се може по-бързо да се постигне съгласие с съвета. Няма никакъв проблем да приемем тези бюджета в настоящия им вид, като се надяваме обаче съвета да приеме предложението на комисията и в частност мнението на парламента, т.е. фонда за солидарност да се разглежда като специфичен фонд, да се отиде отвъд маржовете, т.е. необходими са свежи пари. Благодаря на госпожа Глаудио Забал, кой иска да вземе думата. В такъв случай бих си позволил аз да направя един коментар. А? Господин Мюресан. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, защото аз също съм докладчик по решението за мобилизиране на фонда за солидарност за наводненията за България, Италия и Румъния. И за това от мое име и от моя гледна точка искам да взема отношение по е, мнението на докладчика госпожа Забар. Аз също се надявам, че мобилизираните средства по Фонда за солидарност ще бъдат е, свежи пари, а не ангажирани плащания. Въпрос на принцип е да се придържаме към предходно изразената позиция на парламента по много случаи, а именно при е, специални нужди над таваните по европейския бюджет. И в този смисъл се е, надявам е, това да не бъде свързано с бюджетната процедура по 2016 година, както стана миналата година, когато плащанията по Фонда за солидарност бяха прияти заедно с бюджета. В този случай това би довело до е, закъснение на приемането е, на коригиращите бюджети, а също така и е, закъсняване на плащанията на бенефициентите, които са пострадали от наводнение миналата година. Трябва да сме ясни и да се придържаме към позицията си за това, че това е над предвидените тавани. Председателя господин Делано да, естествено. Аз подкрепям позицията на госпожа Гандила Вал и аз също си задавам въпроса защо трябва да връщаме тези пари на държавите. Е, е, в, е, ние обикновено в общините имаме бюджети, които изпълняваме и това, което не се разходва, се прехвърля за следващата година. Така че си задавам въпрос за така възприятата практика, която означава да не се разходят средствата по определен бюджет. Тези пари трябва да бъдат възстановени. Това са европейски пари и трябва парите да си останат за Европейски съюз. Знам, че проповядвам в пустинята, но все пак. Не, господин Новак. Благодаря, господин председател. Колеги, поне статистиката, що се отнася до България, е достатъчно красноречива. Щетите се оценяват на почти 80 милиона евро, като най-голямия дял от спешната помощ вероятно ще бъде използван за възстановяване на инфраструктурата, а останалото за възстановяването на на, водопреносния, на водопреносната мрежа, въобще на водния сектор. Има нещо обаче, което стои отвъд цифрите. И това е, че бяха засегнати 700 семейства в един от най-бедните региони в Европа. А, може да си представите в населени места като Мизия и Крушовица какво означава това за хората. Ето защо искрено се надявам и вярвам, че тази помощ ще стигне на време, защото единствената помощ, която в крайна сметка стига до хората, е тази, която е навременна. Така че искрено се надявам тези средства и въобще досието да се движи съвсем бързо и хората, от които зависи, да проявят разбиране в крайна сметка за какви региони говорим. Благодаря ви. Thank you. Аз да благодаря ви. Благодаря ви. Ще продължим с тази, този обмен на възгледи. Може би после ще задам въпрос на госпожа Калвиньо. Верно е, че в края на 2014 година проведохме много интензивна изкусия, за да имаме 4 милиона и 800 хиляди плащания допълнително но с този милиард и 400 435 хиляди. Имаме чувство, че не става въпроса за 4,8. Не сме постигнали 4,8, а 3,5 милиарда. Защото в края на годината 1 милиард и 350 хиляди останаха на страна и това се връща по джобовете на държавите. Все едно, че сме жертва на блъв. Е, аз мисля, че е, това е така неоснователен процес, че съм малко преднамерен, но все пак, е, все пак е странно. Да, действително е изкушаващо. Нещата са доста сложни, когато става дума за неразплатените сметки, за неплатените фактури. Не зная как действа хазната във всяка една от държавите членки, но в Испания а, се плащат сметките през годината, хората се плащат данъците и в края на годината се прави а, изравняването държавите членки внасят средства в европейския бюджет съгласно определени процедури. Средствата идват от мита, ДДС, от други източници. Оказва се в някои случаи, че са платили повече. Същевременно имаме не платени фактури, защо не се покрият тези фактури. Но едва ли може да се очаква промяна в скоро време. Все пак ние трябва да улесним намирането на решение. Ние имаме излишък повече от 1 милиард в бюджета. Ако не заделим 66 милиарда за фонда за солидарност, това няма да е справедливо, защото това е капка в морето и няма да се забележи. Необходимо е тези средства да отидат в фонда за солидарност. Тези дебати за излишъка са доста сложни. Лесно е да се каже, нека да бъде изразходен този излишък за плащане на неразплатените фактури, но не е толкова лесно. Разбира се, трябва да се заделят средства, за да могат да бъдат покрити щетите, предизвикани от природни бедствия в България, Румъния, Италия, както казаха господин Новаков и останалите колеги. 66 милиона, естествено, могат да бъдат съпоставени с 1 милиард преди 300 хиляди. Госпожа Калвинио, финансирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции беше наша тема 1 милиард 435 е, хиляди е нещо, което ще бъде отчетено при средносрочния преглед, без да се застрашават Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа. Господин Обрехта, както аз виждам нещата, в подобни ситуации има два противоположни подхода. От една страна, ние искаме да действаме по логичен начин – и това е нещо трудно да се обясни. Плащанията трябва да бъдат осъществени, а това за сега не е възможно. Това изглежда логично. От друга страна обаче трябва да бъдат спазени определени процедури. Аз помолих Комисията не знае дали директора може да обърне внимание на този въпрос, но проблемът е в таваните. Ако тези тавани са ниски, дори да разполагаме с повече средства, нямаме възможност да ги изразходваме. Те трябва да се използват по по-различен начин, поради процедурни ограничения. Това послание трябва да бъде чуто, защото трябва да е ясно, че таваните са ниски и виждаме практическото му отражение. Не говорим за нещо теоретично. Затова ситуацията, пред която сме изправени, не е логична. Ние имаме пари, но не си плащаме дълговете, защото таваните са твърде ниски. И това е една от най-важната тема, теми, които трябва да разгледаме по време на средносрочния преглед. Държавите членки искат да се намалят допълнително таваните и проблема ще се възпроизведе. Колкото по-низки са таваните, толкова повече ограничен сходването е на средствата. И когато говорим за FC, можем да имаме предвид, че също ще пострада и този фонд. Благодаря, господин Марагай. Моля ви, накратко. Да, ще бъда съвсем кратък, господин председателю. Бих искал да подкрепя госпожа Гардия Забал, както и госпожа Калвиньо. Тя беше много ясна в своето изложение. Излишъкът не е резултат от това, че не можем да го похарчим, а е свързан с непредвидени приходи, Може би трябваше да има по-добри прогнози. Ако корекциите се правят винаги на това, което внасят държавите членки, тогава сме обречени на безплодни преговори, без възможност да разрешим проблема с несъответствието между различните цифри. Това, което беше казано по-рано и от господин Артуи относно гаранциите за плана Юнкер и за фонда за стратегически инвестиции. По време на преговорите доста, възникна доста напрежение Нещата са доста кошмарни. 800 милиона ще бъдат върнати на държавите членки, въпреки че има доста неплатени сметки. Благодаря. Никой не поиска думата, затова искам да дам отново възможност на госпожа Калвиньо да ни каже как вижда използването на този излишък, както и финансирането на фонда за солидарност. Благодаря, господин председател. Искам да кажа три неща в отговор на различните проблеми, които бяха повдигнати от евродепутатите. На първо място, ние сме съгласни в голяма степен с онези от вас, които подчертаха необходимостта от бързото мобилизиране на Фонда за солидарност, тъй като той е предназначен да бъде инструмент за бърза реакция и може да бъде активиран през годината и не трябва да го обвързваме с преговорите за проекто бюджета за следващата година, така както се случи миналата година. Така че съм съгласна с Гардия Забал и останалите от вас, които казаха, че този фонд трябва да бъде разглеждан по по-специален начин и трябва да бъде извън а, горните граници, определени в многогодишната финансова рамка. На второ място, когато говорим за специфични инструменти, и за финансиране на други разходи, включително на ЕФСИ, на Фонда за стратегически инвестиции. Ние не говорим за специални инструменти, а за програми, които са включени в таваните на многогодишната финансова рамка. И откъде ще дойдат парите, тези тавани остават непроменени. Господин Олбрих, подчерта този факт, че таваните за целия период са определени, поради което ние не можем да измислим други ресурси, да вземем средства от някъде. Необходимо е да се върж... прави вътрешно преразпределение в бюджета в рамките на тези тавани. Приходите и излишъка нямат нищо общо с способността да се изразходва среща по FC или Хоризонт 2020 или механизма за свързване на Европа. Както вече казах, общите средства, които могат да се платят ежегодно, се основават на бюджетните кредити за плащания, а не какви средства имаме по сметките на Европейския съюз. И третият аспект, който искам да засегна, който беше засегнал господин Магани, вярно е, че всяка година трябва да коригираме приходната част. Ние го правим, правим възможното да направим точни прогнози, но не винаги тогава е възможно. При тази годишния излишък ние имаме допълнителни приходи по традиционните а, собствени ресурси. Европейската економика а, можем да очакваме, че а, ще има повече приходи. Приходите от митни, мита могат да бъдат също по-високи. В няколко години имаме повече приходи, в други години по-малки. Второто е свързано с а, а, спада в курса на еврото. Монетарната политика на ЕЦБ беше променена, така че това е нещо друго, което не можехме да очакваме. На третия елемент са глобите. Средствата, които получаваме през последните години, надхвърлят това, което бяхме предвидели в бюджета. Но тук трябва да сме много предпазливи, да не бъдем прекалено амбициозни, защото ако заложим по-високи средства в бюджета, които идват от глоби, тогава държавите членки ще внесат по-малко ресурси. И ние трябва да поискаме от държавите членки по време на бюджетната година да допринесат повече средства което може би политически ще е по-сложно и може би няма да е добре за управлението на националните бюджети. Затова ние сме предпазливи и мисля, че това е правилният подход, тъй като ние поискахме държавите членки да внесат повече от необходимото и а, за това неизразходваната част трябва да им бъде върната. традиционните ресурси и глобите трябва да бъдат по-точно прогнозирани. Благодаря. Госпожа Гардия Забал не желая да допълни нищо, така че можем да продължим. Последствие този разговор. Измененията трябва да бъдат представени до 5 юни. 23 юни ще бъдат разгледани. Двата коригиращи бюджета ще могат да влязат в пленарна зала за гласуване през месец юли. Е, е, Разбира се, ние трябва да изчакаме позицията на съвета госпожа Карвалио. Ще направя необходимото, за да може съвета да се произнесе своевременно. Преминаваме към мобилизиране на Фонда за солидарност и давам думата на докладчика Зигфрид. Um, Изказах становището си по този въпрос преди малко, когато обсъждахме проекта на коригиращ бюджет ако не обвържем този бюджет с бюджетната процедура за следващата година, то ще можем на ранен етап да извършим плащанията към бенефициентите. Знам, че предстои да проведем разисквания въз основа на проекто доклада. Все още не разполагаме с проекто доклада, но предстои да го обсъдим на следващото си заседание на 26 май. Така че предлагам да обсъдим темата тогава je ne vois pas. Euh, Добре. Не виждам никой против предложението, което беше направено. Благодаря. Можем да преминем сега към плана за плащания. Той буди безпокойства. Миналата година, в края на годината, ние обсъдихме този въпрос и това засегна дебата за бюджет 2015. Със съвета беше постигнато съгласие с твърд ангажимент от страна на съвета, както и от страна на Европейската комисия, да ни предоставят един план за плащанията, реалистични прогнози за приходите за да могат да бъдат покрити разходите, да не се натрупват в края на годината. Прилага се принципът да има такава сума на неразплатени фактури, която да може да бъде платена по устойчив начин. но не говорим за опашката на кометата. Това, което остава да се плати е за целият период 2007 и 2013. 2 милиарда остават. Това е за Кохезионния фонд, но има и други пера. Не се отчитат и програмите от 1 януари 2014 21 милиарда бяха отложени, тъй като не е постигнато съгласие между държавите членки и комисията. Също, ако един проект не бъде цяло изпълнен, комисията пази 50, 5% от средствата и ги плаща в последствие. Това е интересно четиво. Имаме таблица. Там ясно са подсочени сумите. С координаторите тази сутрин се договорихме да изпратя писмо на госпожа Георгиева да поискам разяснения и от това ще зависи в известен смисъл начина по който ще я протече следващата ни тристранна консултация, предвидена за края на месец май. Но не става дума да правим нещо само за да бъде направено. Ние искаме да има яснота за плана за плащане, да се избегне риска от натрупване на неплатени фактури, защото това дискредитира Европейският съюз. Съгласни ли сте с това, което казах? Това, което трябва да се избегне, в края на 2014 година отново да имаме проблем с неразплатените фактури – и отново да обсъждаме 2016 година, бюджета за тази година. Господин Фернандеш. Компромис. Благодаря, господин председател. Трябва да обсъдим този въпрос. Кредитите за плащане са логично следствие от кредитите за ангажименти, за поети задължения. Връзката между тези два аспекта е повече от естествена. Срамно е наистина, че въобще я обсъждаме като проблем. Това вреди на репутацията на европейските институции, подкопава доверието към тях. И ако от нас се изискват плащания, то наистина ще ни е трудно да не спазим поетите ангажименти. Това подкопава доверието на гражданите към нас. Ако извършваме плащания, които са в по-нисък размер от поетите ангажименти, ще ни се наложи да приемем проект на коригиращ бюджет. И отново ще се каже, че искаме повече пари, а всъщност единственото, което искаме е да бъдат спазени поетите ангажименти, да бъдат погасени задълженията ни. така че размерът на неразплатените задължения да е устойчив. Ще трябва и да дадем и количествено изражение на устойчивия размер на неразплатените задължения. Съветът разрешава извършването на разходи по програми и проекти. След това се извършват конкретните плащания. Понякога съветът дава разрешение за извършването на плащания, като допуска, че съответните проекти и програми никога няма да бъдат реализирани. Но когато те са факт, се налага плащанията да бъдат извършени. В случая става дума за политически проблем, който трябва да бъде разрешен. Не е лесен за решаване технически проблем. Ще трябва да обсъдим онова, което е в интерес на гражданите. Кои са приоритетите ни, които да са в интерес на гражданите за 2016? Това са външната и вътрешната солидарност, сигурността и заетостта, както и предприятията. Това трябва да са конкретните ни цели, тъй като това са и областите, които засягат гражданите. И именно тези приоритети трябва да поставим на дневен ред. Не бива да губим време. Господин Денано. Как може да ни дават толкова празен от съдържание документ? Просто се чудя. Е, има ангажименти, които са били поети и те би трябвало да бъдат отразени в цифри. Е, защото това са само празни приказки, просто е, само вятър и това е абсолютно недопустимо като метод. Аз е, съм съгласна с всичко, което се каза. Не можем да продължим да работим при такива условия. Ако продължим по този начин до 4-5 години няма въобще да можем да говорим за Европейски съюз. Просто трябва да има системи за захранване на европейския бюджет, за да не се сблъскваме непрекъснато с една и съща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 е, проекти. Благодаря, господин председател. Меси. Е, пред няколко месеца ми сме мали засаднутие. Преди няколко месеца разговаряхме с представители на националните парламенти. Сред тях бяха депутати от Франция и Испания, които бяха са и кметове. Те ни заявиха, че вече от години чакат плащания от Европейския съюз, след като са представили съответните фактури. Редица кметове и в моята страна наистина са обезсърчени, твърдят, че вече няма да подават заявления за финансиране по европейските фондове, тъй като имат големи проблеми с дължимите им плащания. Неведнъж съм изисквал извършването на анализ, анализ на последиците от неразплатените задължения. Понякога, поради неразплатени задължения от наша страна, временно се предоставят средства от националните бюджети. Други държави не прилагат такова решение. Трябва да сме по-добре информирани за последиците от забавените плащания от наша страна. Държавите членки трябва да знаят, че техните общини, техните болници, техните училища имат проблеми, тъй като плащанията към тях са в толкова нисък размер. Много е важно да направим обстоен анализ на последиците от неразплатените задължения. Благодаря. Тъй като никой повече не иска да вземе думата, може би госпожа Калвиньо ще може да потвърди, а всъщност господин Мангал Muy rápidamente, solo, solo dos cuestiones para reforzar. Да, ще бъда съвсем кратък. Ще се спра върху два момента. Съгласен съм с това, което каза господин Артюи. И нека добавя и два въпроса. Не разполагаме с достатъчно информация. Трябва да имаме ясна представа за настоящото положение. Необходима ни е точна разбивка на извършените и неизвършените плащания. Необходима ни е точна разбивка на плащанията до края на 2019 година. В противен случай само ще се спекулира, ще се обсъждат някакви чудодейни решения до края на 2019 година и ще продължим да трупаме неразплатени задължения. И накрая една по-обща принципна бележка за това кой към кого какви плащания извършва. Неразплатените задължения от економическа гледна точка представляват дълг, дълг на Европейския съюз към гражданите. Проблемът е, че гражданите не са банка, не са и финансова система. Те не могат да внесат иск срещу Европейския съюз. И това ги поставя в неизгодно положение, тъй като не получават дължимото им. Госпожо Калвиньо, мога ли да ви помоля за вашето мнение по това, което обсъждаме? а именно е, изработване или доизработване на план за плащания, е, което да има по-различно съдържание от документите, които комисията ни е предоставила до сега. Това е и предмет на писмо, което госпожа Георгия във всеки момент ще получи. Okay, well, uh, I'm a bit disappointed because actually Малко съм разочарована, тъй като положихме големи усилия при изготвянето на плана за плащанията. Опитахме се да обобщим в него цялата информация, с която разполагахме. Опитахме се да бъдем ясни и колкото се може по-прозрачни. Опитахме се също да постановим и показатели за положението с плащанията по отделните функции. В рамките на плана за плащанията искахме да дадем ясна представа за положението към 2014 година, да направим и прогноза за 2015 и 2016 година, съгласно мандата залегнал в споразумението между клоновете на бюджетните органи съгласно този мандат следва да се изчистят неразплатените задължения от изминалия период. Ще се опитаме да допълним предоставената ви вече информация, но не, не искам да създавам у вас прекалено високи очаквания. Когато говорим за плащания и поети ангажименти, трябва да вземем предвид многогодишния характер на бюджета на Европейския съюз. Трябва да вземем предвид структурата на програмите и структурата на плащанията, която включва предварителни плащания, междинни плащания и окончателни плащания. Специфична е и структурата на кохезионната политика. По функция 1Б се правят много корекции. Това е най-важната променлива по отношение на поетите ангажименти и плащанията. Що се отнася до многогодишната структура на европейския бюджет. От нея проистича и неговия цикличен характер. Ако тази и следващата година разполагаме с достатъчен годишен бюджет, ще можем да покрием неразплатените задължения от предходния програмен период. Програмите по настоящия период са все още на съвсем ранен етап. Дори все още не сме одобрили всички програми на държавите членки в отделните области. Предстои да ги одобрим тази година, след това ще бъде предоставено предварително финансиране. Но в каква степен това ще се отрази върху междинните плащания по бюджета, зависи от ритъма на изпълнение от страна на държавите членки. Тоест, на този етап все още е невъзможно да предвидим дали по-голямата част от плащанията ще трябва да се направят през 2018, 2019 или 2020 година. Не знаем какво ще е положението с плащанията през последните години на настоящия програмен период. Много е трудно да прогнозираме размера на плащанията от 2016 година нататък. Правим всичко, което е по силите ни, но размерът на плащанията зависи от ритъма на изпълнение от страна на държавите членки. А що се отнася до темпа на изпълнение от тяхна страна, прогнозите може да са много песимистични или много оптимистични. Изпълнението зависи от една страна от политически аспекти, от оперативни аспекти, както и от финансовата страна на въпроса. Що се отнася до финансовия аспект, определена роля играе и потенциалът на държавите членки за съфинансиране. Ще има промени в размера на плащанията в зависимост от това на кой етап от програмния период се намираме. Още един трети коментар, свързан с процеса и следващите стъпки. Според нас, когато говорим за плащанията и неразплатените задължения от миналия програмен период и как тези въпроси да бъдат отделени от предстоящата бюджетна процедура, е най-добре клоновете на бюджетния орган да постигнат консенсус, да се споразумеят за първопричините за проблема с неразплатените задължения. Затова и изготвихме проекто изявление, съвместно изявление от страна на двете институции. Ако те се обединят около това изявление, то поне ще имат общо разбиране за проблема, без това да се отразява върху бюджета за 2016 и за последващите години. Затова моля да ни поставите своите въпроси. Ще се опитаме, доколкото ни е възможно да им отговорим. Но помислете също така и за едно общо решение, за съвместно изявление, така ще можем да поставим бюджета на по-стабилна основа, ще можем и да се справим с неразплатените задължения. Планът за плащанията визира не само функция 1Б и кохезионната политика. Опитахме се да обърнем внимание и на функция 1А, както и на функция 4. Както каза господин Фернандеш, в миналото по тези функции нямаше достатъчни кредити за плащанията. Показателите, които разработихме, се отнасят до функции, където има неразплатени задължения и където не би трябвало по принцип да има такива. би ни се искало да изготвим предложение за бюджет за 2016 и 2017 година който да предотврати възникването на проблем с неразплатени задължения по тези функции. Ако искате допълнителни показатели или повече информация по този въпрос, ще се опитаме да ви ги предоставим. Благодаря. Само преди да дам думата на господин Олбрихт, в нашето съзнание никога не сме искали да ограничаваме прогнозата е, до 2000, между 2015 до 2016. Искаме да бъдем в състояние на пилоти, да има видимост и да има предвидимост е, вие казвате, че има многогодишна финансова рамка, не се знае какво ще стане, но не можем да продължим така. Трябва да се споразумеем с държавите членки по разпоредби, възоснова на които да можем да програмираме операциите и да имаме някакво указание за падежа. Падежа за плащане и всеки партньор да бъде изправен пред своята отговорност, защото иначе ще бъдем на произвола на е, взрив на неразплатените задължения с е, цялото неразбиране, което това може да породи. Това може да се разпише по силата на споразумение, с всички партньори, всички участници. Да не ни кажат, като станете готови, ще, ви като станем готови, ще ви пратим фактурата и отговора да бъде, а пък ние като имаме пари, ще ви платим. Така че е, това не може да продължава така. Двете бюджетни е, институции да се разберат. Добре, когато обаче се разберем, ще има говорител и по Екофин ще се разпишат неговите правомощия, а все едно, че говорим на стена. Това не може да продължи така. След 15 дни има семинар е, на министрите на финансите и е, делегацията от е, Комисията по бюджетите. Извинете, господин Обрихт. I think there are one, remark and one question. One remark is, I think... Първата ми забележка е нещо, което е важно за нашата комисия, както и за комисията по регионално развитие, е, че кой очаква да получи плащания, след като се натрупали тези неиздължени ангажименти разплащателните органи са Министерствата на финансите. Правителствата са тези, които очакват парите, не бенефициентите. Тоест всичко зависи от политиката на правителството. Министрите на финансите очакват да получат обратно средства. Всичко това не се отразява на крайните бенефициенти, освен ако правителството не промени политиката си спрямо крайните бенефициенти. И ние трябва да се зададем въпроса, кой е разплащателният орган, кой очаква парите. Това е изключително важно. Преминаваме от 24 на 20 е, на 2 следващата година. Имам наивен въпрос. Ние говорим за натрупаните вече неизплатени задължения а, или за тези, които се очаква да бъдат натрупани, за новите две от старите и хикс а, сума от нови натрупани неразплатени задължения. Ние изчистваме неразплатени фактури, също времено се натрупват нови. Мадам Кадвини Опин. Yes, thank you very much. Благодаря ви много. Имам два коментара на тези въпроси, които бяха зададени, а именно кой ще пострада. Това, което се опитахме да направим миналата година, предвид на недостатъчните бюджетни кредити за плащания, беше да се сведе до минимум щетата, чрез активно управление на плащанията. Всяка генерална дирекция трябваше да посочи какви са основните приоритети за извършване на плащания. Ние посочихме като такива приоритети, продължаване на програмите, да се ограничи щетата върху реалната економика, да се разплатим с малките и средни предприятия преди по-големите, да платим на частния сектор преди държавите членки, да платим на държавите, които са включени в програми за подпомагане, преди да подпомогнем другите, за да се смекчи ефекта върху крайните бенефициенти финансовите разходи за бюджета на Европейския съюз. Когато изготвим бюджета, доклада ни ще видите, че има ограничен ефект, тъй като се опитахме да сведем до минимум неразплатените задължения към крайните бенефициени. Дали държавите членки са дали авансови суми на бенефициентите, зависи от това, което се прави от съответната държава членка. Някои дават такива аванси, други не. Това е въпрос, по който ние нямаме правомощия. Що се отнася до нас, за преките плащания, ние се опитахме да приоритизираме в максимална степен да гарантираме последователността на плащанията и да не допуснем прекалени щети да бъдат нанесени на реалната економика на въпрос ви дали говорим за минал дълг или за новонатрупващ се дълга. Ние говорим за изчистване на неразплатени задължения за предходния програмен период. Що се отнася до новия програмен период, новите програми ще задействат през тази година. 2016 ще бъде началната година, 2017 ще бъде годината, когато вече ще са набрали скорост и това, което ще направим в бюджет 2016 да заложим средства. Тук аз нещо разкривам, нещо, което не е още утвърдено от колегията комисари, но ние ще предвидим проекто бюджета суми, които да отговарят на потребностите за новите програми, за да не се създава допълнително натрупване на неразплатени сметки след стартирането на новите програми. Така че ние ще предвидим бюджетни кредити за плащания, за да могат да покрият нуждите от финансиране на програмите през 2016. Но е трудно да се прогнозира отвъд 2016 година. Това, което ще е необходимо през 2016, ще зависи в голяма степен от това колко бързо се осъществява приложението от държавите членки. Дали са бързи или по-бавни, ако са по-бавни, тогава плащанията ще бъдат изтеглени на по-късна дата за настоящия програмен период. И така сега ние говорим за неразплатените сметки за отминалия програмен период. Надяваме се, че ще имаме достатъчно бюджетни кредити за плащания, за да не допуснем натрупване на нови задължения за новия програмен период. И така става дума за добро управление Държавите членки трябва да носят отговорност, както и съответните действащи лица. Трябва да се харчат така, че да могат да бъдат покрити разходите. В момента това не е така. Господин Манка. Tom primátorom а súčasne tá istá... Да вземем за пример една държава членка, която получава плащания от Европейския съюз – и същевременно прави и вноски към бюджета на Европейския съюз. Става дума за цикъл и трябва точно да определим отделните роли в рамките на този цикъл. Предстои ни интересна работа. Не знам как става всичко това в държавите членки, но аз съм запознат с ситуацията в държавата, от която съм избран. Има само един регион, към който се обърнахме за информация, който ни даде точна информация. Останалите малко се колебаеха. Често регионите извършват предварително финансиране. И трябва да се види с националните парламенти как може да се упражнява достатъчен контрол за операциите, които се финансират. Това е важно и за гражданите, и за съответните региони. Господин Делано. Аз... Това е ново явление. Аз, аз от 10 години съм председател на регион и съм имал затруднения с това, че европейските средства идват с доста голямо закъснение, което налага да се осъществява предварително финансиране от наша страна. Така че ние финансираме всички европейски операции, но това не е работа на региона, той не е банка, за да може да финансира такива проекти. Това е в интерес, разбира се, на гражданите на съответния регион да се извършват проектите, и е необходимо да се направи нощ, нещо, за да не се допускат подобни забавения, когато се им преминава от един период за следващ период. Всеки път има известно прекъсване. Има година, да речем, когато нищо не се случва. Аз съм го изпитвал на гърба си като ръководител на регион. И има сериозни обезпокойства, свързани с начина на организация и с сроковете. Председателят плана за плащане на неразплатените задължения е изготвен. Госпожа Карвалю. може би ще ни каже каква ще бъде разумната сума, която може да бъде покрита, разумната сума на неразплатените задължения. Това сигурно ще е доста интересно да се види. И така, преминаваме към съобщенията. Искам да благодаря на господин Ника Дженият от Европейската инвестиционна банка, който е директор по нови продукти и специални а, операции, както и на Шмидт от комисията, който е изпълняващ директор на ЕКФИН L. Знаете, че беше разработен пилотен проект, който позволява използването на облигации за проекти до 31 декември 2014 беше срока. Благодаря на нашите гости, че ще могат да ни запознаят с това какво е направено. Давам първо думата на господин Ник Дженет. Ако вие предлагате друг ред на изказване, може да, моля да ни кажете. Добре, ще започна от страна на комисията. Днес ние ще направим представене пред вас. Аз ще направя първата част и колегата ми Ник Дженет ще говори по втората част. Ние искам да ви е, запознаем с полугодишния доклад за инициативата Облигации за проекти. Това е презентация, която подготвихме с цел да ви запознаем е, с е, предисторията. На втория слайд, който виждате на екрана, сме направили резюме на структурата на инициативата, за да припомним каква е идеята а именно да се запълни празнината в средства за финансиране на инфраструктурни проекти, използвайки частни източници. Как се осъществява това? Целта е да се подобри рейтинга чрез използване на възможностите предлагани от Европейската инвестиционна банка, чрез имитиране на облигации за проекти. Ролята на ЕИБ е изключително важна, за да могат най-добре да бъдат изразходвани средствата на Европейския съюз. Намесата на ЕИБ допринася да се утвърдят този тип облигации като специализиран клас облигации, които могат да се използват за подобни инфраструктурни проекти. Основните проекти са в енергетиката и широколентовите мрежи. Европейската инвестиционна банка увеличава възможностите за набиране на средства чрез различни инструменти, за да могат тези облигации да се ползват от достатъчно висока рейтинг и да бъдат привлекателни за частния сектор. Както правилно подчертахте, през декември 2014 приключи периода за одобрение. Проектите, които бяха одобрени, ще се подпишат в настоящата и следващата година, защото документацията по тези облигации е доста сложна. Тук на този слайд виждате, че освен на полугодишните отчети, какъвто правим днес тук пред вас, изготвяме и писмени доклади има годишен доклад за финансовите инструменти съгласно член 140 от финансовия регламент. Е, имаше междинен доклад през 2013 година. Имахме също и междинно външно на оценка на инициативата от юни 2014 година. Те са на разположение на всички. В момента ние сме е, поискали да се изготви окончателна оценка и се надяваме към края на настоящата година да можем да ви дадем окончателната оценка на инициативата за облигации за проекти, за пилотната му фаза, за да видим какво може да се направи за подобряването му в последствие. Тъй като тази, откакто беше лансирана тази инициатива, контекста, в който се провежда политиката, се промени. Това ви е добре известно, тъй като вашата комисия е една от водещите парламентарни комисии, която се занимава с инвестиционния план на председателя Юнкер. Това е приоритет. Инвестициите са приоритет. Ето защо беше предложен плана Юнкер и създаването на ЕФСИ, както и на комисията, която ще одобрява проекти. Освен това се говори и за съюз на капиталовите пазари, подобряване на регламентацията, що се отнася до предлагането на предпазлив подход. Очаква се да се проведат консултации в края на юни тази година. Обръща се по-голямо внимание на инвестициите като цяло в световен мащаб в рамките на Г-20 на ОСР. Осъществява се и там работа инфраструктурата да бъде призната като отделен клас облигации, да се събират данни за дългосрочни инвестиционни проекти, за да станат те по-достъпни за институционални инвеститори, така че не само държавната хазна да допринася за финансирането на инфраструктурни проекти, но за това да допринасят и частни предприемачи. Относно развитието на пазара, в края на миналата година видяхме, че имаше постигнат рекорд в финансирането на проекти в глобален мащаб Банките предоставят дългосрочно финансиране, въпреки това се забелязва слабо търсене поради недостатъчна дейност при емитирането, както и до по-бавните темпове в някои сектори и страни. Планът на Юнкер обръща внимание и на страната на търсенето, и на страната на предлагането. В края на моята част от презентацията искам да ви покажа един слайд, който иллюстрира увеличаването на имитирането на облигации за проекти. Вижда се, че от 2012 година а, има сериозен бум на осигуряването на облигации и на заеми за инфраструктурни проекти. Червената линия също е нараснала след 2012 година. Търсенето на облигации за проекти, имитирането на такива облигации значително се е подобрило в Европа и ние считаме, че това се дължи и на инициативата за облигации за проекти, което а, създаде доверие към този клас а, цени книжа. Сега давам думата на колегата от Европейската инвестиционна банка. За мен е удоволствие да ви запозная с това, което беше направено по инициативата за облигации за проекти. И удоволствие да кажа това, което се направи, като се има предвид е, предходните фази. Тоест, какво щеше да се направи. За мен е удоволствие да ви запозная с постиженията днес. Първо, по отношение на броя на приключени транзакции, е, като се използва бюджета на Европейския съюз, четири транзакции е, са приключени днес на пилотната фаза. Първо в Великобритания Великобритания е, е, оператор Габарт, който е зад граница, всъщност свързва се вятърна централа на брега на Великобритания с вътрешността на страната. Един зелен проект в Белгия. Третия е първото е, финансиране от капиталовия пазар на инфраструктура за широко лентов интернет във Франция. И накрая другите транзакции, които се възползваха от бюджета на Европейския съюз, магистрала А7 в Германия. Това е важен проект, който доказва ценността на такива инструменти за страни в целия Европейския съюз при положение, е, че е, при много изгодни условия. И накрая финансовата технология, кредитните инструменти, е, които са предходници на проектите за акциите за проекти, всъщност се възползват от огромни транзакции, които не са се възползвали от европейския бюджет. Причината за което е, че е, сумите, които бяха е, за е, енергийни проекти, бяха изчерпани, така че имаше много голям проект за резервуари е, е, които може би много от вас знаят, в последствие станаха публична собственост е, поради земетресения, които се дължаха на временното прекъсване на резервуарите. И накрая оператор за е, свързване е, на, е, на вятърна централа, която е на брега на Великобритания. И накрая укрепването на тези кредитни инструменти, 4,4 милиарда е, евро бяха катализирани в Европейския съюз. Около половин милиарда е, такива облигации е, бяха емитирани и те се възползваха около 6 милиона увеличение до т.е. имаме 200,56 милиона увеличение е, и 293 е, са се възползвали от е, европейския бюджет. Имаме много големи намерения от 2015-2016 година. До края на 2016 година трябва да бъдат приключени бюджетите, които са одобрени от управителния съвет на ЕЦБ в края на миналата година. И така, аз се надявам, че следващия път, ако ни поканите, за да говорим отново за тези инициативи, ще има повече цветни полета в тази графика. И е, ние предполагаме, че докато трае пилотната фаза, ще приключим операции в Италия, Ирландия и Нидерландия е, за да е, ги добавим към проектите, приключени във Франция, в Великобритания, в Белгия и в Испания. И е, така, е, във връзка с резултата, какво е постигнато до момента, бих е, се спрял на три основни постижения. Е, първо, инициативата за облигации за проекти допринесоха за възстановяването на финансиране от капиталовите пазари на дългосрочна економическа инфраструктура в Европейския съюз. Това пролича от диапозитива, който показа господин Шмидт. Ясно е, че е, облигациите за проекти имаха ръководна роля за това. На второ място финансовите инструменти, е, които укрепват е, кредитирането, т.е. финансовата технология, която е за тази инициатива, доказа своята е, ефективност за постигане на увеличение на процентите на проектите и което ние е, предполагахме в началото и е, накрая най-важното е, че ние се доближаваме до постигането на целите на пилотната фаза. Трябва да приключат между 5 и 7 транзакции до края на 2016 година и ние вече сме на път да го постигнем. Така че ако можете да ми покажете следващия диапозитив. Кое е следващото? Е, две събития можем да предполагаме. Е, първо, ние се надяваме, че е, приключването на външната оценка на инициатива е, чрез улесняването на свързването на Европа ще обобщи ролята на тези облигации в този вид инициатива и на второ място ние можем да очакваме, че използват на тази финансова технология при инвестиционния план за Европейския съюз, така наречения план Юнкер, който покрива много по-широк кръг отрасли от тези, които са покрити до момента в пилотната фаза във връзка с механизма за свързване на Европа. И накрая, като обобщение, какви са полуките до момента, когато инструмента се използва както трябва, доведе доведе до значителни финансови изгоди за е, публичните власти и допринесе смислено за създаване на дългосрочни е, альтернативни форми на финансиране. Тоест, е, форми за финансиране, които са альтернативни на банките. На второ място, едно от основните послания, е, които непрекъснато чуваме от общността на инвеститорите, е, че това засилие техния апетит е, за е, финансиране на рискови проекти в инфраструктурата. Отново и отново инвеститорите настояват за по-голяма предвидимост, по-голяма прозрачност на, инвести... на инвестициите и това е отразено и в заключенията, които бях бяха е, е, разработени по плана за инвестиции е, на Европейския съюз. И накрая бих изказал, че е много важно в Европейския съюз властите в обществения сектор трябва да планират техните обществени поръчки и да ги структурират по начин, който улеснява и да има достъп до тези проекти на дългосрочно и инвестиционно финансиране публично финансиране като цяло. Това е послание, е, което съответства на заключенията от всички анализи, които предхождат плана за инвестиции в Европейския съюз. Господин председател, е, мисля да спра до тук. С удоволствие ще отговоря на евентуални въпроси от страна на депутатите. Благодаря. Merci, messieurs, pour cette présentation. Благодаря, благодаря ви е, за това изложение. Е, може ли само да ни кажете колко струва това за бюджета на Европейския съюз и как се разчленява цената за европейския бюджет спрямо общия диспозитив? Някъде прочетох, че това щяло да струва 230 милиона от бюджетния план. Е, е, като да, е, вноската в бюджета е 230 милиона. Всъщност това безлихвени заеми ли са или заеми? The, the, um, the Наличният за тази инициатива бюджет действително възлиза на 230 милиона. Това са средства от предходния програмен период. Те бяха заделени за да се гарантира финансирането на механизмите, които първи претърпяват загуби. За енергийни проекти бяха заделени 10 милиона евро, за широко лентови далеко съобщения бяха заделени 20 милиона, а за портфейл от проекти в областта на транспорта бяха заделени 200 милиона. Тези суми следва да гарантират финансирането на механизми, претърпяващи първи загуби. Приходите по тези проекти ще бъдат споделени между Европейската инвестиционна банка и бюджета на Европейския съюз, съобразно рисковете поети от двете страни. Първият, който ще претърпи загуби, ще бъде бюджетът на Европейския съюз. Останалите загуби ще бъдат гарантирани от Европейската инвестиционна банка, т.е. двете страни ще споделят риска. Надяваме се, че в края на жизнения цикъл на проектите ще има възвръщаемост по тях, но това зависи и от размера на претърпените загуби. Благодаря. В таблицата, която давате на 8 страница, има две цифри. Първо е за гаранцията и втората цифра АФТО операцията. 46 милиона това гаранция ли 35 е? милиона е общата сума. Така ли е? Да, това е вярно. Да вземем за пример проекта Габърт. Европейската инвестиционна банка предостави на дружеството изпълнител кредит в размер от 46 милиона евро. Това е частична гаранция. Дружеството може да я използва при необходимост. Така че ако възникнат определени обстоятелства, при които има проблеми с проекта, да може да има гаранция. 305 милиона се отнасят до стойността на облигациите, емитирани от дружеството и пуснати на пазара. Това е финансиране на дълг платим първи по проекта, общият размер на финансирането включва дяловия капитал, както и дълга платим първи. Той е гарантиран от емитираните облигации на стойност 305 милиона евро, а гаранцията е предоставена от Европейската инвестиционна банка. Дружеството може да се възползва от нея при необходимост. Тази транзакция бе много интересна, тъй като цените на облигациите бяха много привлекателни. По тези облигации имаше тройна гаранция, което показа и колко е голям интересът на инвеститора към този клас активи. Цените на облигациите бяха такива, че условията по този проект бяха изключително изгодни. И последната ми е въпрос. Сумите са в лири стерлинги. Ако има покачване на лирата, това означава, че ще има загуба, така ли, поради валутните разлики? Uh, well, in, indeed, the, uh, the, the guarantee is indeed issued in да, гаранцията е емитирана в лири стерлинги. И ако гаранцията се използва, сумата ще бъде заплатена от Европейската инвестиционна банка. А стойността в портфела на Европейския съюз зависи от разбира се, от обменния курс. Не знам какъв обменен курс е бил заложен и каква е стоиността в портфела на Европейския съюз, но мога да ви предоставя тази информация по-нататък. Благодаря, господин Колмел. Благодаря, господин председател. Трябва да призная, че изложенията ви, за които сърдечно ви благодаря, по-скоро ме объркаха. Говорим за облигации за проекти. И що се отнася до прозрачността на бюджета на Европейския съюз, у мен възниква въпросът къде точно се вписват облигациите за проекти. Честно казано, не разбирам защо тук в парламента обсъждаме подобни модели за финансиране? На страница 8 се упоменава магистрала А7 в Германия. Проект финансиран с облигации за проекти. Същевременно в Германия министърът на финансите плаща отрицателни лихви по финансирането на държавния бюджет за период от 7 години. Във връзка с това се питам какви са предимствата на финансирането с облигации за проекти. Това е един сложен модел за финансиране, който могат да променят единствено специалистите. Той е неразбираем за гражданите. Какви са същинските разходи, свързани с тези модели? Какви са предимствата, пристичащи от тях за обществото? Защо не изберем по-прости, по-прозрачни модели за финансиране от страна на Европейския съюз? Ако Европейския съюз иска да финансира изграждането на магистрали в Германия, то аз като германец нямам нищо против това, но то според мен няма нищо общо с принципа на субсидиарност. Аз лично съм против реализирането на подобни проекти, тъй като финансирането по тях в никакъв случай не е прозрачно, не се знае кой носи отговорност за рисковете, кой какви разходи в какъв размер прави и така нататък. Господин Зани. Благодаря, господин председател. Благодаря на гостите за направенията презентация. Аз не съм особено ентусиазирам от тези резултати на пилотния проект. За мен това е провал и ще кажа защо съм на подобно мнение. Може би ще можете да отговорите на някои от въпросите, които според мен изискват повече внимание. На първо място, ако имахме достатъчна ликвидност, особено на капиталовите пазари, при ниски данъци, вероятно е тези проекти да можеха да бъдат финансирани без нуждата от осигуряване на публични гаранции. Това, което правим с гаранциите, е да прихвърлим риска от частният инвеститор към държавната казна и съответно към гражданите и европейския бюджет. А това не беше наложително. Ако имахме достатъчно парични потоци, ниски данъци, можехме да финансираме подобни проекти без нуждата от осигуряването на гаранция. Говорим днес за Европейския фонд за стратегически инвестиции с акцент върху допълняемостта. И в случая аз не виждам подобна допълняемост. Друг критичен момент, според мен, е начина по който тези а, облигации се използват за а, финансиране. Често те не се използват а, за финансиране на чисто нови проекти, а на проекти, които са започнати. Тоест, се използват средствата само за рефинансиране на дълга, без да водят до реализиране на нови проекти, а това не има е целта. Това не е смисъла на инвестицията. Ние стимулираме инвестициите чрез изграждането на нова инфраструктура, а не чрез рефинансиране на дълга. Проектът Кастер, както знаете, беше не особено успешен, липсваше прозрачност, за това как правите оценка при разглеждане на молбите за финансиране по пилотния проект за облигации за проекти. Искам повече информация относно гаранцията, която се осигурява от Европейската инвестиционна банка. Колко е инвестирана тази банка във всеки от проектите? Тя осигурява не само гаранцията, но същевременно с това и инвестира в облигации. Около 300 милиона, ако не греша. Би било полезно да разполагаме с тази информация. Това е в духа на прозрачността. Всички тези проекти и инициативи и тук Подкрепям колегата, който се изказа преди мен, че това са сложни инструменти. Имаме публично-частни партньорства. Трудно е да се разберат от обикновения човек. Когато говорим за прозрачност, какво смятате да направите, като се прилага новата политика на Европейската инвестиционна банка за прозрачност? Може би нещата ще се влушат по-скоро, отколкото да се подобрят, както би трябвало. Както каза заместник председателят, е, преди известно време тези, облига... тези облигации за проекти е, трябва да се имитират е, за финансиране на дълг за настоящата година. Искам да разбера какъв е отчетен за дейността на Европейската инвестиционна банка. Ние го приехме миналата седмица. Там има позоваване на този конкретен проект. Какви са намеренията на Европейската инвестиционна банка? Ще игнорирате ли мнението на Европейския парламент и това, че парламентът не желае проектът да бъде финансиран? Благодаря, господин Донадо. Благодаря, господин председател. Това беше интересна презентация. Много сме говорили за облигациите за проекти, но всъщност е, нямахме конкретна представа какво точно означава всичко това. Планът е, Юнкер прилича на такъв е, проект, тъй като целта е да се осигури също гаранция. Считаме, че е, по този начин е, могат да се финансират е, проекти в регионите, които не биха могли да бъдат финансирани по друг начин. И това включва също и селските райони. Знаете, че има зони, в които а, оперират а, съответните оператори, загърбвайки останалите райони, включително селските райони. Подобни проекти ще позволят на селските райони да се ползват от същите възможности, както и останалите. Има доста местни органи, които могат да използват тези идеи. Прилагането на облигации за проекти. Това е дългосрочна инвестиция с възвръщаемост, която ще се реализира на много късен етап. Това е едно решение, но мога да кажа, че към момента нещата действат. Не знам как ще се развие това в бъдеще. Господин Маргал. Благодаря ви, господин председателю. Съвсем накратко. Много неща вече бяха казани. Проектът Кастър беше споменат. Искам да направя един коментар от по-общ порядък. В доклада се говори за финансово инженерство, за спазването на определени условия. Това трябва да се има предвид. Аз разбирам, че нещата са сложни Понякога е трудно да се получи яснота по какъв начин става разпределението на риска и на ползите между публичната администрация и инвестиционната банка, но има заключение, което не е включено в доклада и което трябва да се има предвид. Няма ясна дефиниция за механизма за оценка на риска, свързан с финансирането на проекти по тази инициатива. Има ясни признаци за това, че се коригират някои грешки, допуснати по проекта Кастор. което означава, че испанските дънакоплаци са поели отговорността за покриването на всички загуби, свързани с осъществяването на проекта. Това не е добре свършена работа. Миналата седмица имахме дебат относно отговорността на Европейската инвестиционна банка. Ако се премини от този пилотен проект като към един по-глобален проект, това ще изисква да се внесат съществени промени в инициативата за облигации за проекти. Последният оратор е господин Гайер. Благодаря, господин председател. Мисля, че можем да внесем повече яснота в разискванията ако гостите ни дадат повече разяснения за режима на собственост в рамките на тези проекти. Кой е собственикът на магистралата, изградена в Германия? Федерацията ли или федералната провинция? Каква е структурата на финансирането на тези проекти? На страница 8 виждам, че се упоменават 4,38 милиарда. Това е размерът на капиталовите разходи по проектите. Това е общият размер на инвестициите ли е в 4 проекта. 3,4 милиарда от тази сума са покрити от облигации но как точно е структурирано това финансиране? Искам по-точна разбивка на тези две суми 3,4 и 4,38. Ясно ми става, че 230 милиона са предоставени от бюджета на Европейския съюз но има и стойност от 2,39 и част от тази сума е покрита от бюджета на Европейския съюз. Това е оказано на слайда, но каква точно е тази част? Имам и още един въпрос качеството си на експерт по бюджета. Доколкото разбирам, чрез облигациите се привлича капитал от частния сектор. Това е механизъм подобен на механизма по фонда за стратегически инвестиции. Тоест, използват се публични средства, средства от бюджета на Европейския съюз под формата на гаранция за покриване на първите загуби. Това ми е ясно, и според мен от него не проистичат никакви проблеми. Но ако действително по проектите се реализират приходи, то в кой бюджетен ред на бюджета на Европейския съюз следва да ги поставим и как точно ще обвържем това с финансовия регламент. Трябва да кажа, че след като преди три години при преразглеждането на финансовия регламент спорих с съвета за облигациите за проекти, вече не съм чак толкова ентусиазиран във връзка с тази идея. Радвам се, че така можем да финансираме повече проекти по бюджета на Европейския съюз. Но, доколкото знам, ако по тези проекти се реализират приходи, то те изобщо не се поставят в бюджета на Европейския съюз. А, се връщат на държавите членки под формата на проекти на коригиращи бюджети. С други думи, гаранциите по тези проекти се предоставят от бюджета на Европейския съюз. Но ако по проектите се реализират приходи, то те не се поставят в бюджета на Европейския съюз, а с тези средства се ощастливяват министрите на финансите на държавите членки. Радвам се, че мога да кажа на германските граждани, Европейският съюз финансира изграждането на магистрала А7, но ако по този проект се реализират приходи, то по никакъв начин не може да се разрешат проблемите, които обсъдихме днес сутринта. Не се разрешава проблемът с финансирането на фонда за стратегически инвестиции, не си даваме отговор и на въпроса как можем да използваме тези проекти за покриването на неразплатените задължения по бюджета на Европейския съюз. Приходите по тях в крайна сметка се поставят в бюджетите на държавите членки, нещо от което никак не съм удовлетворен. По-скоро би ми се искало, ако по проектите се генерират приходи, то те да бъдат поставени в бюджета на Европейския съюз не само за няколко месеца до края на съответната година, а да бъдат използвани в дългосрочен план. Знам, че има други проекти, като револвиращите фондове, по които съветът в крайна сметка прояви разбиране. Понякога на министрите на финансите на държавите членки им е малко трудно да промеят отделните инструменти за финансов инженеринг. Но какво е положението с облигациите за проекти? Благодаря ви за тези няколко въпроса. Първо, във връзка с един от въпросите на господин Гайер, инвеститорът частен ли е или публичен? И поетите разходи, които се финансират от облигациите за е, проекти, публични разходи ли са или не са? Ако не са публични разходи, има ли съмнение за деконсолидиране, за да се избегнат критериите, наложени от пакта за економически ръст и стабилност? Това е първият ми въпрос. Ако инвеститорът е публичен инвеститор, е, къде е риска за кредитора? И всъщност за какво служи гаранцията от 230 милиона от европейския бюджет? Тази гаранция от 230 милиона, доколкото разбирам, операциите не са извършени. Те ще бъдат извършени през 2015 и 2016. Тези 230 милиона платени ли са от европейския бюджет или не? Госпожо Калвайо, е, вие не ни казахте дали 230 милиона са обект на плащане или не. Ако още не са платени, тогава е, от коя бюджетна линия ще бъдат взети? И накрая чух е, от частни банки, че всъщност тези облигации за проекти заместват операции, които е могъл да извърши самия пазар. Току-що беше зададен този въпрос. С други думи, каква е добавената стойност на тези облигации? Дали това е начин да ни кажат, че Европейския съюз прави нещо? Не е необходимо това да се прави, за да се каже, че Европейския съюз прави нещо. Има ли някакъв смисъл, ако кредиторите са общини, които поемат ангажимента да финансират, примерно, магистрали или нещо друго? Въобще какъв е смисъла да плащаме 230 милиона, ако не просто да кажем, че нещо правим с 230 милиона? répondre à <laughs> ces questions. И euh, така. Е, Благодаря, господин председател. Бяха ни зададени много въпроси, по които можем да вземем отношение. Ще се спра първо върху въпроса за прозрачността на инициативата за облигации за проекти. В изложението си вече ви обърна внимание на това, че се извършва, е извършена оценка на инициативата, която е публично достояние. Освен това, от влизането в сила на новия финансов регламент на САМ, комисията излиза с ежегоден доклад, доклад към двата клона на бюджетния орган – посветен на прилагането на финансовите инструменти. Един от тези финансови инструменти са облигациите за проекти. Те са една от темите на този доклад на комисията. В доклада подробно се излагат постигнатите по инициативата резултати. 230 милиона се финансират от три бюджетни реда от последната многогодишна финансова рамка. Тези три бюджетни реда са били прияти със съгласието на законодателния орган. От тях на Европейската инвестиционна банка на доверителна сметка се превеждат сумите по гаранцията. Така се гарантира, че по бюджета на Европейския съюз се предоставят единствено 230 милиона, за които вие сте дали своето съгласие. Бе зададени въпрос за това. Les 230 millions ont été versés aujourd'hui. C'est cela Non, non, not all. The cash is not all there. Председателят прекъсва оратора. Но Nein, noch nicht. Дали Европейска инвестиционна банка държи 230 милиона? 230 милиона се предоставят в зависимост от това какво е развитието с проектите, т.е. кои проекти са одобрени от Европейската инвестиционна банка. За момента проектите ще се развържат, ако разбирам, правилно през 2015-2016, значи още не са платени суми за тия проекти. If I, if I may, some of the... С ваше позволение, проектите, за които говорих днес, или вече се изпълняват, или вече са довели до резултати, или са в процес на осъществяване. Инструментът за кредитно рамо вече е бил емитиран по тези проекти, т.е. Европейската инвестиционна банка предоставя гаранция за риска Има вече възможност за практическото използване на тази гаранция. Можем да обсъдим с вас въпроса за това как тези 230 милиона фактически се предоставят на Европейската инвестиционна банка. Към момента 150 милиона от тези 230 милиона са били предоставени на Европейската инвестиционна банка под формата на парична наличност имаме още две години, в които да допълним набора от проекти. Средствата по бюджета на Европейския съюз се използват за покриването на първите загуби в рамките на портфейла от проекти, но има промени в рисковия профил и от това проистичат и промени в паричните потоци към Европейската инвестиционна банка. До момента знам, че паричната наличност, предоставена на банката, е 150 милиона евро. Още един последен момент. Бе зададен въпросът за това, къде се поставят приходите по проектите, при условие, че не е била използвана гаранцията за първите понесени загуби. След приключването на гаранционната фаза тези средства се връщат от Европейската инвестиционна банка на бюджета на Европейския съюз. Те се поставят в приходната му част. Тези средства не се поставят в конкретен бюджетен ред. So if I, if I may now, I'll, I'll try and Нека сега с ваше позволение отговоря на останалите въпроси. Можем да ги разделим на четири основни групи. Първо бяха зададени въпроси за функционирането на инструмента. Бяха зададени въпроси за това, защо при, в условия на ниски лихви се използва финансиране от частния сектор. Имаше въпроси за рефинансирането, а четвъртата група от въпроси бе посветена на проекта Кастор. По първата група от въпроси за естеството на инструмента. Изключително важно е да разберем, че инструментът облигации за проекти е създаден с цел прилагането на определен модел на финансиране на проекти. Понякога за този модел се използва и терминът публично-частно партньорство. Основната характеристика на този метод на финансиране на инфраструктура е, че публичният сектор – сключва споразумение за концесия с частно дружество или консорциум от частни дружества след провеждането на външна тръжна процедура. Субектът от частния сектор може да проектира, изгражда и експлуатира даден инфраструктурен обект в рамките на жизнения му цикъл. Има разлики в процеса в зависимост от конкретния отрасъл, но това е основният принцип. За какво става дума в случая? Финансирането на проектирането, изграждането и експлуатирането на инфраструктурния обект. Субектът от частния сектор следва да използва различни приходоисточници с цел финансирането на изграждането и експлуатирането на инфраструктурния обект. След това разходите следва да бъдат възстановени на дяловите инвеститори, както и на заемодателите, чрез използването на парични потоци. Паричните потоци могат да се гарантират чрез различни варианти, например такси за ползването на пътна инфраструктура. Може също така да се осъществи рефинансиране и от публичния сектор. Пример за това е Великобритания, каква е целта на инициативата за облигации за проекти? Извинете, има въпрос към вас. Приемате ли въпроса по тази точка? Господин Келмел, ще ви задам един съвсем простичък въпрос, тъй като не съм и специалист. Въпрос за финансирането на магистрала А7 в Германия. Ако ви разбирам правилно, то твърдите, че тази магистрала е била финансирана единствено защото се емитират облигации за проекти, т.е. че Германия не би била иначе в състояние да финансира този проект но какви реални ползи проистичат от тези облигации и за кого? Э, Не е ли това хитрост, э, э, за да стане по-лека обществения дълг, защото ако примерно започне инвестиция и се види, че възниква задължение, тогава на някаква цялост адхок се прехвърля задължението. I, I, not an expert on the issue. Не съм специалист по въпроса за консолидирането на салдото по тези транзакции, както и по консолидирането на балансите им. Факт е, че различните държави прилагат различни политики. Основното предимство на тази инициатива е, че Публичният сектор вменява на частния сектор редица рискове. Това са рискове, които иначе би понесъл публичният сектор. Когато се използва този принцип, почти винаги за публичния сектор е възможно да прехвърли на своя партньор от частния сектор рискове свързани, например, с забавяния при изграждането на инфраструктурата или с надвишаване на разходите по изграждането й, може да прехвърли на частния сектор и рискове свързани с технически дефекти. Например, в отоплителните системи на дадена сграда или по отношение на пътна инфраструктура. Тези рискове, ако се използва традиционен модел за финансиране, биха били понесени от публичния сектор, но по модела, за който говорим, те се прехвърлят на частния сектор. Националните сметни палати са изготвили подробни доклади за този модел. Установили са, че по него има добро съотношение качество-цена в някои случаи, а в други не. публични органи, като органите на Федерална република Германия, могат, разбира се, да изберат конкретен модел за финансирането на изграждането на инфраструктура. Могат да използват публични партньорства, ако смятат, че това им гарантира възможно най-доброто съотношение качество-цена. А най-доброто съотношение качество-цена се постига, ако определени рискове могат да бъдат прехвърлени на частния сектор. Защо да се използва финансиране от частния сектор в условия на ниски лихвени проценти? Това ме отвежда към един изключително важен въпрос, на който не наблегнах достатъчно в изложението си. Когато Европейското като инвестиционна банка предоставя кредитно рамо, то тя взема такси за ползването на този инструмент частният партньор не ползва гаранцията безплатно. Винаги, когато партньорът от частния сектор независимо от това дали се възползва от европейския бюджет или не, ползва гаранция в рамките на проектен портфейл – той от една страна поема разходите по тази гаранция, които трябва да заплати на Европейската инвестиционна банка. От друга страна се ползва с по-висок кредитен рейтинг на облигациите и от по-изгодни условия за дълга платим първи. Нека ви цитирам някои цифри. Когато приключи работата по проекта Габар, то дълга платим първи бе оценен на 125 базови пункта. И тогава партньорът от частния сектор заяви, че това е едно изключително добро съотношение качество-цена. Бе реализиран последващ проект, по който се използва същият принцип. Там условията бяха още по-изгодни в сравнение с проекта Габар. Това е много добър пример за това как субекта от частния сектор от една страна плаща цената на ползваната от него гаранция, но в замяна за това получава по-изгодни условия за рефинансиране на разходите си. Цената на гаранцията се заплаща и от бюджета на Европейския съюз, в зависимост от рисковете, които поемат двете страни Европейската инвестиционна банка и Европейският съюз. Някой заяви, че банките също биха финансирали подобни проекти. Биха ли ги финансирали действително? В някои случаи да, но за публичния сектор би било по-изгодно да използва облигации за проекти, а не кредитиране от банки. Да, банките биха предпочели да финансират подобни проекти, но публичният сектор не би предпочел да използва техни кредити, тъй като за него това би бил по-скъпият вариант. По третия кръг от въпроси за рефинансирането. Опитваме се да финансираме по възможност проекти Greenfield. За нас това е важно, тъй като една от най-важните цели на тази инициатива е отново да се използват капиталовите пазари, за да се финансират инфраструктурни обекти с по-дълъг жизнен цикъл. Всъщност, ефектът от инициативата далеч надхвърли четирите транзакции, за които говорих днес. И този ефект пролича още на първия етап от осъществяването й. Сега ще се спра върху проекта Кастор и един много конкретен въпрос. Бе зададен въпросът дали Европейската инвестиционна банка е инвестирала в дълга платим първи по проекта Кастор. Да, Европейската инвестиционна банка инвестира 300 милиона евро. Общият размер на емитираните облигации бе 1,5 милиарда. Европейската инвестиционна банка инвестира на ранен етап от осъществяването на инициативата. Емитираните облигации бяха с особено висока стойност, както казах 1,5 милиарда. Европейската инвестиционна банка инвестира за да се повиши доверието към инициативата. Проектът Кастор в момента се намира в ръцете на публичния сектор. Защо? Защото имаше цяла поредица от сейзмични явления, които бяха квалифицирани като потенциален риск. И тези явления бяха в много по-голям мащаб от очаквания. Ясно бе на лице риск. Бяха емитирани публични облигации. И още от самото начало всички инвеститори можеха да вземат своето решение. Правителството на Испания реши временно да преустанови реализирането на проекта да го върне обратно на публичния сектор. И то бе в пълното си право да направи това. Какви полки можем да си извлечем от този проект? Когато се осъществява рисково финансиране, действително са на лице рискове. Настъпват събития, от които проистича риск. Такъв бе случаят и с проекта Кастор – в случая ставаше дума за риск от техническо, от геологическо естество. Той бе много по-висок, отколкото предполагаха всички участващи експерти, но подобни рискове са възможни. Възможно е да възникнат подобни рискови явления, да има непредвидени обстоятелства, от което проистичат загуби. Когато правим прогнозен разчет на разходите по проекти допускаме, че няма да настъпят подобни събития, но понякога те са факт. Благодаря. А, има ли въпрос? А, господин Маргал, господин Кастор, заповядайте. Искам да направя е, кратък коментар. Говорим за събития. Говорим за събития това не са събития, това е резултат от проекта в вида, в който той е бил е, заченат, разработен. Има сериозна грешка, сериозна грешка по оценката на риска за околната среда, за технологията, за околната среда, а също така и риск за работещите. Има недостиг на действие от страна на ЕЦБ тя не поема изцяло своята отговорност, прехвърля я на публична администрация, която ръководи определена инсталация е, и всъщност я осъжда на това да бъде затворена. Обрича я на неизползваемост. Така че е, след дискусията от миналата седмица не може тук е, да говорим за проекта Кастор като за нормално развитие на дадено събитие. Това е тежък неуспех, сериозна грешка, която ни кара е, да преразгледаме анализа на риска, който използва ЕЦБ, за да доведе до успех тези, този начин за инвестиране. Господин Кьолмел, съвсем кратък въпрос по проекта Кастор. В документите ви се посочва сумата от 200 милиона евро. Какво трябваше или по-точно трябва да заплати Европейската инвестиционна банка за този проект? On the guarantee in this, in this project. The guarantee was not... Гаранцията по този проект не бе използвана. Bien, on va en rester là. Добре, нека спрем до тук. Е, може би трябва да ни прехвърлите допълнителни бележки, за да ни кажете какви лихвени проценти прилагате. Какви е, люхвени проценти има за тези, е, които подписват облигации за проекти. Е, тези, които използват 110 или 115 базисни пункта, за да е, заплатим на ЕЦБ за мъката, която полага. Доколкото разбирам, е, бенефициентите, но инвеститорите най-вече са публични инвеститори. И въпреки яснотата на вашите отговори, и у мен остава съмнение за деконсолидиране на публичните сметки. Тоест, Тоест, вместо да тегне върху публичния дълг, определени инвестиции и определено финансиране, това се прехвърля като акции за проекти. Е, искам да чуя мнението на Евростат по този въпрос. И по останалото, ако трябва да направя някаква препоръка, е, вие посочвате добавената стойност на акциите за проекти спрямо вашия начин на финансиране. Вие започнахте с излагане на доказателства, но все пък разбрахте, че е, има остатъчен скепсис и че е, доказателствата все още не са достатъчни и че съмнението остава. Благодаря, господа, за вашето присъствие, за обясненията. Е, сега наш дълг е дискусията да продължи оживено начина на финансиране. Но има и друга голяма тема. Това са Европейския фонд за, инвест... за стратегическо инвестиране. Това е детето, опита на тези е, облигации за проекти. Последващата точка господин Допре отсъства и можем да отложим крайния срок 26 е, 20 май, 28 май края е, срока за измененията и на 30 май е, по фонда за приспособяване към глобализацията. По е, частта техническа помощ от страна на Европейската комисия, комисията си прибира в джоба 5% от сумите, които са отпуснати по фонда за приспособяване към глобализацията. Това е помощ, за да се разбере по-ясно механизма за прилагане на този фонд. Господин Таран трябва да ни запознае с неговото становище по споразумението за риболов между Европейския съюз и Гвинея Бисал. Thank you, Mr. President. Very briefly, благодаря, господин председател. Е, това е, е балансирано споразумение. Не по-малко от 10 е, милиона са ежегодните разходи. Ние печелим това, че можем да ловим риба, докато те печелят преглед на сътрудничеството и някакви пари. Но интересното е, че Споразумението се постигна през 2011 година, т.е. преди 3 години. Така че в момента е, ние работим по споразумение, което стича след няколко дни. Така че това показва колко проточени са европейските процедури и според мене е, Европейския парламент трябва да даде становище или становище за изпълнение е, преди, е, преди да говорим по въпроси, които скоро изтичат. Така или иначе, аз цяло подкрепям становището на тази комисия. Разбирам, че ще имаме възможност да е, предложим изменения по водещата комисия, на водещата комисия, комисията по рибно стопанство, е, защото ще има незаконодателна резолюция, която ще придружи становището. Това е което имам да ви кажа и ви благодаря. Благодаря, господин Таран, казва председателят. Някакви въпроси, забележки не виждам. Измененията трябва да бъдат днесени преди 11 май. Ще бъдат гласувани на 22 или 23 юни в Комисията по бюджети. По принцип, е, гласуването в Комисията по, робно, по рибно стопанство ще бъде на 15 или на 16 юли. Е, няколко члена на нашата комисия посетиха Украина на 18, 19 и 20 март. Андрей Пленкович, е, който е председател е, на групата за дружба между Украина и Европейския съюз, Хосе Мануел Фернандес, Клер Муди, Иния Зевайдере, Моника Вана и Даниел Ливиоти. След направеното посещение, ние се опитахме да разработим доклад, е, който ви беше разпратен. Ние видяхме страна, която преживява тежки трудности, защото натиска върху източната граница продължава от страна на е, население, което говори руски язик и е, което явно получава подкрепата на Русия. Отвън Крим има постоянно постоянен е, навлизане в територията на Украина. Очевидно не се спазват е, споразуменията от Минск е, е, около 1 милион и 200 е, хиляди бежанци трябва да бъдат прияти, настанени е, някъде да живеят, децата трябва да бъдат изпратени на училище, условията са изключително тежки, страната е изправена пред гигантски финансови затруднения, трябва да взима изключително болезнени за населението решения, защото е, няколко последователни правителства не успяха да изкоренят корупцията. Е, и сред стълбовете на корупцията, е, извън е, митниците и митата, които трябва да се плащат, има и корупция около снабдяването с газ на населението, защото олигарсите получават субсидии, които е, се изплащат на е, газоразпределителните компании. Е, цените за домакинствата са много ниски, относително балансирани за предприятията и е, за да има субсидии за домакинствата, е, се е, изменят е, обемите за предприятията към е, обеми за домакинствата. И по този начин е, публичните средства захранват корупцията. Така че една от реформите е промяна на цената на природния газ. Това би било огромно усилие за населението, то много трудно ще приеме това. Има много силна мобилизация. Европейския съюз присъства. Европейския съюз е на лице, правят се е, много компетентни проучвания. Ние се срещнахме и с тези, които отпускат фондове на страната, а те са много. Имам предвид, че другите колеги, които бяха с мен в Украина, ме слушат какво казвам. Има все още възможност да се постигне успех. Някои се очудват от това, че Европейския съюз не се занимава с координацията. По принцип координацията трябва да се извършва от правителството, но правителството е, не е в състояние да извърши такава координация. Освен това, се отбелязвам, че екипите ни на място понякога не могат да получат от Брюксел очакваните арбитражни решения. Може би това е въпрос е, на вътрешна координация за европейските институции и ние трябва да се постараем да отстраним този недостатък. Сигурно могат да се кажат още много неща. Според мен най-важното е отразено в документа. Приканва ви да вземете отношение по неговото съдържание. Кой иска да вземе думата по този въпрос? Eh bien, si personne ne souhaite prendre... Ако няма желаящи да се изкажат, е, можем да се отговорим на въпроса дали Европейския съюз може да поеме водеща роля. Считам в такъв случай, че можем да преминем към гласуването. Моля да сложите картите си за гласуване в машините за гласуване. Il faut que je signe. Oui.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

Nous reprenons nos travaux puisque l'heure est venue. Продължаваме работа с гласуване. Имаме и поимени гласувания, затова ви моля да направим проверка на изправността на машините за гласуване, пробно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Шокиращ е резултата. Поздравявам не, за които гласуваха с да. Виждам, че някои гласуват против, а други предпочитат да се въздържат. Значи устройствата работят добре. Как гласувахте да, против? А има някой, който не е гласуван. Един човек не е гласувал. <laughs> Да, да знам кой е виновен. Това е самия председател. Първото гласуване е по доклада, който се отнася до използване на възможностите, предвидени в Лисабонския договор. Аз представих този доклад, тъй като вие ми го възложихте. По първи параграф, осмо изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение е оттеглено. Втори параграф, десето изменение, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис едно. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Четвърти параграф. 14 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 15 изменение, също към четвърти параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Към параграф 4а нов изменение 16. Това е устно изменение на господин Танк. То е включено във втората част. Първата част Notes by the Council по първата част. Кой е за? Първата част. Voilà. Je n'ai, je n'ai rien, <laughs> je n'ai rien vu. За сега не съм видял нищо. И така, по първа част на устното изменение, докладчикът е за, кой друг е за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част, призовава съвета и прочие. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Към параграф 4б е Б, il tombe. 4Б отпада. Отпада. 15 беше гласувано. 17 изменение отпада. И така параграф 5 и 18 изменение за. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се 19 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 20 изменение е отеглено, както и 21. Компромисно изменение 2. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Към параграф 6а нов изменение 24, кой е за, против, въздържали се, приема се. Към параграф 7, 25 изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Осми параграф, 26 изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към съображенията А. Изменение първо, кой е за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение, с устно изменение Съюзът не разполага с бюджетни средства и цяло да изпълни задачите си. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Към С. Пето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Д. Изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Към С. Седмо изменение. С устно изменение. За. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега трябва да гласуваме цялото становище. Поимено гласуване. Начало на гласуването. Рескойтан е клю. Край на гласуването. Приема се 29 за, четирима против, без въздържали се. Преминаваме към гласуване на доклада на господин Денано. По целия текст. Става дума за приемане на споразумение за партньорство в областта на рибарството Първо по споразумението. Кой е за споразумението? Против? Въздържали се? А сега по становището на господин Донано по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Трейсет и един за, един против, двама въздържали се. По доклада на Жозе Мануел Фернандеш за Кабо Верде Кой е за споразумението? Против? Въздържали се? Приема се по становището на господин Фернандеш по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 28 гласа за, един против и петима въздържали се. Относно бюджета за 2015 година, раздел 3, комисия. Докладчик е госпожа Гардия Забал. Благодаря, господин председател. Трябва да приемем два трансфера за хуманитарна помощ за Южен Судан и за съседните на него държави в подкрепа на разселените лица. Става дума за 40 милиона евро. Целта е да се помогне за смягчаване на положението. Втория трансфер е за 15 милиона евро, отново за хуманитарна помощ за източна Украина. за подпомагане на вътрешно разселени лица. Това са средства от европейския бюджет, за да се финансира програмата на ООН за подпомагане на населението там. Моля да ви гласуваме. Председателят да. Гласуваме за този трансфер. Е, по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 28 гласа за за тези два трансфера, един против е и двама въздържали се. Госпожа Холмайер е докладчик по следващия доклад. Искания за трансфер отново. Имате ли такива? Y'en a pas? Alors on va passer... Добре. Преминаваме към политиката в областта на сградния фонд. Моля да представите доклада си. Господин председател, днес трябва да се занимаем само с една сграда. Говорихме по този въпрос в края на миналата година. Разрешихме трансфер от страна на комисията в размер от 22 милиона евро. Става дума за сградата Жан Моне, в чиято конструкция има азбест. От него проистичат рискове за здравето на работещите в тази сграда. Комисията много активно започна да търси сграда за 1840 свои служители. Нещо, което никак не бе лесно. Затова 200 от тях бяха разпределени в 4 други вече налични сгради, но това бе преходно решение останаха още 1640 служители, за които трябваше да бъдат намерени кабинети другаде. За следващите 6 години могат да бъдат взети под найем 3 сгради. Град Люксембург подходи изключително благосклонно и изцяло предостави една сграда, за която трябва да се заплатят само оперативните разходи. Можем наистина да сме благодарни на град Люксембург за това. В тази сграда могат да бъдат настанени 560 служители. Още една сграда може да бъде наета за 6 месеца. В нея ще бъдат поместени 588 служители. Възможно е да се наема и още една трета сграда. Но става дума само за период от 6 години. Това е единият проблем. Другият проблем е, че служителите не могат да бъдат разпръснати в различни сгради. Мислихме за това дали да не се откажем от наемането на една от тези три сгради и вместо това да използваме сградата Конрад Аденауер в Люксембург, но там, за съжаление, могат да бъдат настанени само 300 служители, а останалите 200 ще трябва да бъдат настанени или буквално натъпкани в друга сграда, затова не ни остава нищо друго, освен да наемем третата сграда, сградата Ариане. Наймодателят искаше да даде под найем целия комплекс, а не само части от него. А, служителите трябва да излязат от сградата, за която говорим, колкото се може по-бързо. Комисията първоначално прогнозира, че разходите ще са до 200 милиона, а в момента те възлизат на около 112-113 милиона. Можахме да намалим размера им. Това се дължи на благосклонността на град Люксембург, който ни предостави една сграда, по която ще заплатим само оперативните разходи. Оперативните разходи за тази сграда са само 13,5 милиона. Разходите по преместването възлизат на 256 милиона. Годишните разходи са около 2,15 милиона. Ще се опитам да говоря малко по-бавно. Трудно е обаче, тъй като става дума за три сгради. Но ще се опитам, тъй като преводачите се затрудняват, да говоря малко по-бавно. Втората сграда, сградата Ариане, годишните разходи по найема ще възлизат на 4,615. Общият размер на разходите ще е в размер от няколко милиона за следващите 6 години. 6,4 милиона са разходите по оборудването информационни технологии 600 000 евро, разходи по преместването близо половин милион. Оперативните разходи са в размер от 2,5 милиона годишно. Индексацията е в размер от 1,9%. Това е прогнозната стойност, а реалната стойност зависи от реалния размер на годишните разходи. Разходите за сградата Ариане за следващите 6 години възлизат на 55,3. Сградата Лаколит 43,9 милиона, 395, 4 милиона 395 хиляди са разходите по найема. За срок от 6 години общият размер на разходите е 25,6 милиона. Оборудване 3,3 а ако подходим по-консервативно, трябва да предвидим 3,6. Информационни технологии 600 000, разходи по преместването около четвърт милион. Годишните оперативни разходи възлизат на 1,9 милиона. Процентът на индексация е 1,9%. Това е прогнозната стойност. Ще видим дали действително реалната стойност ще е такава с течение на годините. Отражение върху бюджета. Прехвърлихме 22 милиона разполагаме с средства от регулярните разходи по Жан Моне. В резултат от преноса разполагаме с 22 милиона. Всъщност разполагаме с още 59 милиона. Това е общата сума. 22 милиона и 12 милиона bei den Kosten, die wir im Jahr 2000 разходите за 2015 година. Разполагаме с 22 милиона плюс още 12 милиона. Може да се опитаме да прехвърлим 21 милиона към 2016 година. Люксембург ни предоставя една сграда. Така можем да използваме през 2016 година разходите, които няма да направим през 2015. До 2021 година разходите ще са около 110 до 113 милиона. Ще има повишение за периода 2017 и 2019 година. Тогава ще трябва да плащаме двойно. Когато се извърши преместването в Жан Моне, годишният размер на разходите ще намалее. В крайна сметка, през 2021 година годишният размер на разходите ще е 33 милиона, но ще има преходен период, в който ще трябва да плащаме двойни разходи, тъй като ще ни се наложи да вземем под найем още три сгради. Тези допълнителни разходи ще са в размер от 113 милиона. Окоръжаващо е, че не са 200 милиона, 113 милиона пак не са малко, но този разход трябва да бъде направен, тъй като има риск за здравето на служителите. Разговаряме с Европейската инвестиционна банка за сградата Gold Bell. Да се надяваме, че тя сравнително бързо ще се пренесе в сградата Gold Bell. в сградата Конрад Аденауер строителните работи текат доста бързо. Това означава, че Европейската инвестиционна банка може да ни подпомогне, така можем да спестим разходи. Това ще бъдат допълнителни економии в размер от около 8 милиона, но общият размер на разходите си остава 113 милиона. Не е възможно да спестим нещо, тъй като сградата Голдбел е много голяма. Това бе опит да ви обобщя едно много сложно досие, без да трябва да ви занимавам в продължение на 15-20 минути. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Поздравявам ви! Следващия път може би да направим това в по-нагледен вид, да го прожектираме на екран. Благодарим на правителството на Люксембург за това, че предостави такива възможности на Европейския парламент, за да може да се избегнат разходи за инвестиции. Ако искате да добиете подробна представа, прочетете страница 14. Там е отпечатана таблица, на която сравнително ясно е представена и разбивката на разходите. Рапортер nous invite à Докладчикът ни приканва да зададем въпроси или да направим бележки. 21 милиона, господин Дюпре, предвиден ли са в бюджета за 2016? Не мога да ви отговоря на този въпрос, господин председателю. Трябваше да ми предупредите, че ще ме поставите подобен въпрос. Би ме изненадало, ако не е предвидено нещо. Вие искате да се забавя гласуването, затова ли ми поставяте въпроса? За 2015 година няма да има изненади, господин Дюпре. А що се отнася до 2016 година, ще помолим комисията за пренос от в размер от 21,5 милиона. Така през 2016 година ще са ни необходими допълнителни средства в размер от само 4 милиона. А за 2017 ще трябва да се подготвим. Така. Добре. Извинете. Това е комисията, не е парламента. Мисля, че липсата на въпроси е голям комплимент към вас, госпожа Холмайер. Всичко е пределно ясно. Тоест, вие искате да преминем към гласуване сега, нали? Bon. Comme sont des transferts, il faut... Тъй като става дума за трансфери, Добре, можем да гласуваме с вдигане на ръка. Кой е против? Един против. Въздържали се. Четирима въздържали се. Следващия доклад е отложен, ако съм разбрала правилно, господин Хомар. Да, с 4 седмици, тъй като имаме доста въпроси. Благодаря ви. Следващата ни среща ще бъде на 26 май. А. Oui. Lequel Ah oui, oui. Mais j'ai noté. Вие всички сте съгласни с доклада на госпожа Холмар, че тя иска да се отложи гласуването с две седмици. И така, Следващата ни заседание ще бъде на 26 май. 27 май ще имаме извънредно заседание. Ще ни бъде представен проекто бюджета за 2016. По точка разни няма нищо. Благодаря на всички за участието. Е. Oui, oui, oui, oui.